това удължаване се разглежда като одобрено. Моля да ме извините, не съм сигурен какво искате да кажете. Извинете, това явно беше недоразумение, така смятаме, че това удължаване е одобрено на Комисията относно тероризма. Продължаваме с доклада на КАДЕК, диапазон на смъртност от риболова. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Одобрено. Следващия доклад е доклада на Герингер Делденберг. Отново едно единствено гласуване. по именно, моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. одобрен е доклада. Сега Бегин. Споразумение между Европейски съюз и Швейцария. Моля гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Препоръката е одобрена. Също така препоръка на госпожа Бегин. Споразумение между Европейския съюз и Норвегия по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Препоръката е одобрена. Следващия доклад е на Виега споразумение между Европейски съюз и Норвегия. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Доклада се приема. Докладът на Агилера Гарсия отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е на господин Капуто. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And this has been also Приема се. Доклада Родост за многодишния план за даните запаси в Северно море. Имаме предложение да се отхвърли предложението на комисията. Гласуваме по това с вдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Така че давам думата сега. Извинете, греша. Сега продължаваме с поименно гласуване. Из... Моля да ме извините. Давам думата на госпожа Хаусанга. Благодаря ви, господин председател. И искам да посоча, че ние гласувахме по един компромисен текст. Моята група иска да има текста по плана за дънните запаси в Северно море. Но това, което се предлага е много далеч от мандата, който беше даден от парламента. За да бъдат спасени дъните запаси, за да спасим Северно море, трябва да спрем прекомерния риболов. По именно гласуване, кой е за? Моля да ми извините, моля, гласувайте. Край на гласуването. And that has been approved. Приема се. Sorry, I understand there is a code. Моля, да ме извините, разбирам, че има объркване. Искам да уточня, че имаше предложение на госпожа Хазенкамп. И така, отново. Гласува се по предложението на госпожа Хазенкамп. Кой е за? Добре, по именно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. And that has been rejected. Отхвърля се. Затова продължаваме с поименно гласуване по 103. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. So once again, the vote is over. Отново, моля, гласувайте. Започваме гласуването. The vote is open now. Да, в момента може да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с изменение 104. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Сега доклада на госпожа Моран Шартия, госпожа Йонгерус, господин Мактан поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Успорвайки доклада е, от тристранната среща, искаме гласуване по всички изменения, ако обичате. So, uh, that... Да, ще гласуваме за това. Кой е за, моля втикнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Продължаваме с поимено гласуване по изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега имаме гласуване чрез на ръка по изменение 55, кой е за, против, въздържали се, приема се. We now proceed. Продължаваме с гласуване. По доклада Ангстрем, това е по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And that has been approved. Приема се. Доклада на Скот Като отново единствено гласуване по именно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. That has been approved. Приема се. Поискахте думата, сповядайте. Уважаеми господин председател, тъй като двата предишни файла бяха ни предадени по един много сложен начин, повечето от нас бяха объркани – когато гласувахме по окончателния текст на доклада по командироването на работниците. Вие не ни казахте по какво гласуваме, вие само казахте гласуваме. Моля, давайте пълното наименование на текста, по който се гласува. Мисля, че трябва да повторим гласуването. Мисля си, че всичко беше ясно, каза председателят. Благодаря ви, госпожо Язловецка. Продължаваме с гласуването по доклада Гуталант. Единно гласуване по именно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And that has been a... Приема се. По този начин приключваме с гласуването. Продължаваме с обясненията на вота. Моля да спазват тишина от тези, които ще напуснат пленарната зала сега. Mrs. you have a point of order. Процедурен въпрос ли имате? Господин председател. Колеги, моля онези от вас, които няма да участват в обяснението на вота, моля ви тихо да напуснете зала, за да можем да продължим работата. Да, имате думата. По процедурен въпрос. В началото на заседанието видяхме, че бяха отправени твърде силни думи към една държава, която е държава членка на Европейския съюз. Призовавам към уважение към Европейския парламент. Смятам, че не е уместно тук да се отправят такива нападки. Чухме сериозни обвинения. Искам да повторя, господин председател, Моята държава е държава с конституция, с председател на републиката, който гарантира спазването на конституцията в условия на нападки срещу него лично и Конституцията. Ние зачитаме принципите на правовата държава и Италия доказва и ще докаже, че е държава, която може да се защити, да защити принципите на правовата държава. Това, което чухме тук, е абсолютно неприемливо. Искам да ви напомня, че отнех думата. Това не беше процедурен въпрос. Така че аз изключих микрофона. Микрофонът беше изключен и аз не знаех какво се казва на италиански, защото нямаше превод. И точно защото сметнах, че изказването беше недопустимо, затова отнех микрофон на оратора. И така продължаваме с обяснение на вота. Първо доклада на Гилера Гарсия. Първият изказващ се е госпожа Дамато. За две минути заповядайте.